I have told you I have my opinion, which I think is worth saying. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Е Скъпи колеги, започваме нашата работа. Откривам заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Получили сте дневния ред. Имате ли някакви предложения за промяна на дневния ред? Не. В такъв случай считаме, че дневния ред е прият. Нашето заседание се предава по интернет. Разполагаме с превод. И желащите, предполагам, могат да следят нашата работа по интернет. Sorry. Damit äh, komme ich bereits zum Tagesordnungspunkt И сега минаваме към точка трета от е, дневния ред. Одобрение на протоколите от заседанието на 9, 21, 20, 21 януари, 22 и 23 януари. Има ли някакви възражения? Значи те са прияти. Сега минаваме към точка четвърта от дневния ред. Става дума за публично изслушване на член на Сметната палата. Е, автор на доклада е госпожа Инеса Яла Сендер и добре дошъл на Оскар Херич, който е кандидат е, предложен от е, австрийските власти. Господин Херикс, колкото колкото по-голяма е залата, толкова по-малко участващи има. Така е обикновено и ако... Ако трябваше да, да напиша книга като председател на комисията, ще да напиша това. Но макар и залата да е голяма и ние да сме разпръснати тук таме, предполагам, че ще имаме една ползотворна дискусия. Сега, няколко пред, предварителни е, бележки и уводни думи. Получили сте въпросите и ни отговорихте. Сега давам и думата. Господин председател, дами и господа, членове на комисията. Ще започна моето представене на английски, а след това ще отговоря на вашите въпроси на немски, за да може отговорите да бъдат по-точни. Благодаря за възможността да взема думата пред Комисията по бюджетен контрол с предложение, след предлож, предложението да стана член на Сметната палата. Да кажа няколко думи за моето, е, моят професионален опит. Е, продължение на 22 години работих в Европейската Сметна палата и съм извършил над 100 одита в е, областта на е, публичната и федералната администрация в различни области, земеделство, е, заетост, енергетика, транспорт, е, както и одит на национални и държавни предприятия, включително банки и австрийски мас медии. Всички тези предприятия, всички тези организации се финансираха от държавните влад. Целта беше не само да, да, се, да се наблегне на а, грешките и на проблемите и на слабостите, но също така да се направят а, а, препоръки с оглед по-доброто управление на публичните средства и на средствата на данекоплатците. Това ще бъде и моята цел като е евентуален член на Европейската сметна палата. Point, uh, the... На второ място управление на европейските средства. като член и, а, на, и ръководител на сектор за европейски финансови средства. Аз познавам добре а, управлението на европейските средства и по-специално съвместното управление на средствата между е, с Австрия и Европейския съюз и Европ... Е, Австрийската сметна палата и Европейската сметна палата е, с, с цел по-добра ефективност, по-добро сътрудничество между съответните органи, което създава едно ново измерение на предизвикателството, пред което ще бъда изправен. Това, са, това сътрудничество и моят опит ще допринесе за по-ефективна, моята по-ефективна работа в Европейската сметна палата. Аз също времено аз Е, смятам, че Европейската сметна палата трябва да извършва повече е, одити на резултатите. Това идва, стигнах до това заключение на основата на опита си. Е, Европейския парламент и неговата комисия по бюджетен контрол би трябвало в бъдеще да разполагат с повече информация относно ефективното управление на европейските средства, както и също така да могат да излизат с препоръки за по-доброто, за по-добро и по-ефективно управление на тези средства. Третата точка е независимостта. Третия аспект е независимост. Членовете на Сметната палата трябва да служат за пример и в никакъв случай да няма никакво съмнение относно техния интегритет и независимост, за да могат да а, запази доверието на общественото мнение в независимостта на този орган. А, аз, съм се пред, аз съм се придържал към този принцип по време на целия си професионален опит и като аудитър съм работил по много деликатни теми, но винаги а, придържайки се към тези принципи. Моята кариера е била из, изцяло посветена на одита и по-добро и по-ефективно управление на публичните средства. И аз смятам да, да продължа по същият начин, като член на Европейската сметна колата, палата като работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент и вашата комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ерик, казва председателят. А сега давам думата на докладчика. А след това на представителите на политическите групи, които ще ви зададат конкретни въпроси. Си. Аяла. Eh, господин председател, на свой ред е, искам да поздравя с е, добре дошъл господин Ерикс, е, който е кандидат от Австрия за съдя в Сметната палата за член на Европейската сметна палата. Е, сега аз се запознах с вашата биография, опитът ви е забележителен, е, а също така е, опитът ви при проверка на баланси не се нуждае от никакви гаранции. Но това, което специално мен ме интересува е, е в качеството ви на съветник на австрийския парламент, е, както на федералния парламент, така и на местните парламенти, е, е, за мен е много чувствителен, защото вие цял живот фактически сте бил такъв съветник. Искам да ви задам следния въпрос. Вие изпратихте много интересен отговор. Вие твърдите в отговора, че програмата на Сметната палата и опита на Сметната палата е, са съпоставими с е, е, опита на парламент. На мен това ми се струва много интересно, защото за нас най-важното си остава ефективността. Понякога изразяваме съжаление за това, че докладите на Европейската сметна палата пристигат много късно и не отговарят на прекия политически интерес на Европейския парламент. На нас понякога мнението на Европейската сметна палата трябва да дойде незабавно. Ние с нищо не искаме да накърняваме независимостта на Европейската сметна палата, но смятате ли, че трябва контактите между Европейския парламент и Сметната палата да бъдат по-близки? риски е, и е, трябва е, да се реагира по-бързо на политическите събития и да знаем това ние в Европейския парламент. Вие говорите и за опита ви като съветник на австрийския парламент. Бих искала да ви попитам, имате ли мнение по дискусията, която се води относно нарастващото сътрудничество в банковия сектор. Трябва да има е, по-силна интеграция между националните сметни палати и Европейската сметна палата. Е, вие твърдите това и ние сме съгласни с вас. Сметната палата е институция, която трябва да бъде утвърдена в по-голяма степен – Може би да се предвиди форма на работа като колегиум да се изгради мрежа от е, национални сметни палати. Това би ли отслабило Европейска сметна палата? Мрежа от национални сметни палати би ли била заплаха за Европейската сметна палата? като е, никога не забравяме укрепването на позициите на Европейската сметна палата. Искам да ви задам е, още един въпрос, а именно колко струват е, ревизиите, колко струват одитите? Е, този въпрос вече ви е задаван в австрийския парламент. Вие знаете, че общностният бюджет е все по-съкратен при положение, че е, е, одита става все по-сложен, той съответно се оскъпява. Така че как да упражняваме по-силен контрол, как да проверяваме балансите до стотинка, е, така че е, ревизията да не излиза по-скъпо от е, обекта, който се ревизира. Вие ни запознавате с личния ви опит. Той е много интересен. При ревизиите и, и, и спасяването на банките от фалит. Ние виждаме как в момента се разработва и изгражда новия механизъм. А, дали а, този съвет на аудиторите или на ревизорите не би бил проблемен, защото ако дадено лице не представлява дадена сметна палата, няма да бъде същински отговорно нито спрямо Европейската сметна палата, нито спрямо Европейския парламент. Какво мислите вие? Дали е, е, е сметната палата, която ще бъде представена в този съвет, е, Та, а, индивидуално представителство ли ще има за сметната палата или тя ще бъде институционално представена там? Последен въпрос. В доклада си за Австрийската сметна палата вие е, ни, забеля... ни, ни запознавате с е, забележителен аудит, който е протекал повече от 10 месеца. Е, къде трябва да се търси баланса между човешките ресурси и ефективността на проверките? тук сме между два стола. Искаме сметната палата да бъде все по-ефективна, а непрекъснато съкръщаваме персонала й. Е, вие постигнахте ли такава еквилибристика в Австрия? Можем ли да я повторим в е, Европейската сметна палата? Председателят е, благодаря. Е, сега е, искам да дам думата на госпожа Гресле, говорител на Народната партия. Благодаря. Чухме за впечатляващ опит в работата ви в Австрийската сметна палата и би било интересно да чуем какви ще бъдат вашите приоритети сътрудничеството между Европейския парламент и Европейската сметна палата. Има ли насоки, в които можем да засилим дейността си и как можем да разчитаме на вас, така че да е максимално полезна Европейската сметна палата и за нашата дейност – някои критици призовават за повече прозрачност, специални доклади, намаляване на вътрешните бюрократични процедури, които противопоставят държавите членки. Като член на Австрийската сметна палата, аз съм сигурна, че имате добри контакти с колегите си в Европейската сметна палата. Какво казват вашите колеги в Националната а, е, сметна палата за Европейската? Председателя пита официално или неофициално трябва да се даде отговор. Господин Мулдер, благодаря. Мисля, че кандидатът притежава впечатляващ опит е, в Австрийската сметна палата – и имам няколко общи въпроса. Голямо годишно събитие в парламента е представенето на годишния доклад на Европейската сметна палата. Всяка година следим процента грешки, допуснати при изпълнението на общия бюджет. Миналата година имахме завишение, парламентът не е удовлетворен, но всичко се основава на изходните предположения на Европейската сметна палата. Само а, тогава можем а, да дадем зелена а, светлина, когато 2% е максималния прак за грешките, а през последните години не можем да постигнем тези 2% те се задават от вас. Смятате ли, че това е реалистичен прак? И какъв е процента на грешките при изпълнението на държавния бюджет на Австрия? Под или над тези 2%? Това допускане реалистично ли е с други думи? И имаме ли правилно поддържано съотношение между разходите и ползите. Ако ще настояваме на тези 2%, няма ли да бъдат твърде високи разходите за одитите и контрол? Вторият ми въпрос също е важна тема за Европейския парламент. При споделеното управление, според нас, се губи отговорността на държавите членки не се осъзнава в достатъчна степен от тях е, каква отговорност носят. Поради тази причина Европейския парламент настоява за е, годишни политически декларации на подходящо е, равнище от държавите членки за правилното, целесообразно и законосъобразно изразходване на средствата. Формата не е уточнено, но във всички случаи това е необходимо. Има доста възражения, особено от държавите членки, които имат федерално устройство. Смятате ли, че ще е възможно в държава като Австрия, която е федерална, да е, се излезе с подобна национална декларация, да или не? Благодаря ти, Ян. Госпожа Андриесен има думата. Благодаря. Аз също искам да ви поздравя. за впечатляващия професионален опит. Не всеки ден а, се а, срещаме с такива кандидати, а именно такива ни трябват, ако искаме да подобрим финансите на Европа. Вие отбелязахте, че се интересувате не само от това дали правилно са изразходвани средствата, а и също какъв е успеха на програмите, каква е ползата от тези програми, финансирани с парите на дънкоплатците. Вероятно знаете, че Сметната палата не е излязла със становище за редовността и законосообразността на изразходването на средства в Европейския съюз през последните 19 години. Как можем според вас да оценим ефективността на програмите, ако нямаме такова становище? Благодаря. Следващия оратор. Äh, Благодаря. Аз е, сигурно ще трябва да задам неприятните въпроси, започвайки с независимостта като основен критерий. В австрийските вестници и списания има публикации, сигурен съм, че ги познавате, но мога да запозная накратко колегите от е, комисията с тях. Министъра на финансите и бивш депутат от консервативната партия е силно критикуван дори от собствената си партия. След европейските избори може дори да загуби поста си. Според медиите, той иска да поеме поста на комисаря Хан. И ако съпругата му също иска да дойде в Европа, трябва да се вземе решение. Иначе ще се окаже, че а, се въртят постове между а, затворен кръг хора в тяхна полза. Всеки, който е запознат с австрийската политика, знае, че е много тесен този свят. Erstens ist es richtig, dass Sie der Freund sind vom Herrn Finanzminister und ÖVP-Chef Michael Spindl. Вие сте а, приятел на министъра на финансите на Австрия, за когото пише толкова много в а, публикациите, които се опитах да обобщя. И ако той стане комисар, е, ще можете ли безпристрастно и независимо да е, проверявате неговата дейност? Второ, искам да ви попитам е, каква позиция заема неговата съпруга. Трето, не, вярно ли е, че не сте изслушван в австрийския парламент? Четвърто, Имало ли е други кандидати, освен вас, е, за поста, за който кандидатствате в момента? Е, е, мисля, че доста въпроси бяха зададени. Господин Бергман също иска да вземе думата, но аз мисля първо да изслушаме сега отговорите, а след това един втори тур въпроси. Ще, ще можете да му ги зададете по-късно. Сега. Дали Евро, Австрийската сметна палата извършва контроли на а, правителствени а, протести. Знаете, знаете че Европейската сметна палата трябва да прави одити и на резултатите, и финансови одити по искане на Европейския парламент. И това не е много лесно за Европейската сметна палата. Какво мислите по този въпрос и какво смятате, че ще бъде необходимо на Европейската сметна палата, за да постигне задоволителни резултати, извършвайки подобна дейност. Според. Благодаря. Мисля, че вече достатъчно въпроси зададахме. Но, добре, госпожа Гресле, имате думата още веднъж. Сега, аз не, не знам, не съм чувала тези неща, за които говори колегите. Може би той разполага с друга информация. Аз бях чувала за проблеми, свързани с жената на господин Спринглакър и някакви други назначения. Според мен нещата не са много ясно. Но в крайна, в крайна сметка можете, разбира се, да, да кажете какво мислите и за функциите, които и поста, който заема госпожа Спинкариш. Очакваме вашите отговори с много голяма интерес и нетърпение. Господин председател, дами и господа, много въпроси ми бяха зададени и ще се опитам да отговоря на тези въпроси, включително ще започна от първия въпрос, който ми беше зададен от докладчика относно програмите. Първо, сметните палати като като цяло, националните сметни палати, Европейската сметна палата имат много определени функции. Тези на, на Европейската сметна палата са залегнали в договорите, т.е. тя трябва да спомага за осъществяване дейностите на парламента и съвета, т.е. тя работи за осъществяване на а, цели, залегнали в а, договорите. Ние като аудитори не трябва да имаме политически възгледи, смисъл не трябва да, да бъдем изразители на политически възгледи, а да бдиме, защото политиките да отговарят на целите на Европейския съюз. Сега, когато нямаме строго определени цели или показатели, ние трябва да, да изградим една система от критерии, за да можем да имаме да, да извършваме сравнителна, сравнителен анализ. Колкото до отчетите, освен, че отчета трябва да има да бъде качествен, той трябва да бъде много навременен, т.е. не трябва да този отчет да бъде представен дълго време след вземане на политически решения, независимо за какво става дума. А, аз лично имам доста голям опит в в тази, тези насоки, този насок, тази насока. И си спомням, че трябваше много бързо да представиме отчети на Националния съвет, за да могат да, да бъдат въведени необходимите измен, законодателни изменения в страната. Така че, значи, както казвам, трябва отчета да бъде качествен, но и много своевременен, за да могат депутатите да вземат необходимите решения. Колкото до а, сътрудничеството с банките и създаването на на мрежа и съотношението между ползи и разходи. Това са въпроси, които вие зададахте. Сега, що се отнася до общото или до цялостното сътрудничество, смятам, че управле... Е, проверките, контрола над публичните средства не спира на границата на дадена държава членка. Тоест, трябва да има е, една взаимосвързаност и интегриране между начина на функциониране на европейско, национално, местно равнище. Трябва. И без това разполагаме с ограничени ресурси, то за, за това те трябва да бъдат разходвани по най-ефективния начин затова смятам, че в много области, в много отрасли има възможност за е, допълнително усъвършенстване на методите на работа. Целта на механизма за стабилност е, е, може да бъде приведен като пример с създаден бе инструмент, последствие, следствие на финансовата криза, инструмент, който да подпомогне страните, които са в криза, които са, а, имат, изпитват изваредни трудности. Разполагахме с 700 милиона, но трябваше да бъдат мобилизирани 80 милиарда при, при изпълнение на подобни задачи не можем не, не може да се извършва само един контрол от частни контролни органи. На времето аз направих някои препоръки. В последствие успяхме да създадем един съвет, в който участваха пет души, представител на Европейската сметна палата, на Националната сметка палата. Разбира се, не, сме, не успяхме да, да постигнем все още необходимите резултати. Също, но отчетите трябва да достигат както до Европейския парламент, така и до националните парламенти. Така че все пак започнахме от нула, стигнахме до някъде, но има още много какво да се желае. Колкото до ползи и разходи и съотношението между двете, да, разбира се, има много тясна връзка между тези две, е, две два елемента. Не. Не, не, не е необходимо да се а, увеличава броя на, да се увеличава броя на проверките в области, където сме постигнали задоволителни резултати. тъй като, тъй като усъвършенстването или подобряването или резултатите ще бъдат минимални. Т.е. трябва да бъдем по-рационални, по-прагматични и да преразпределиме по по-рационален начин усилията. Колкото до третия въпрос, аз отчасти отговорих. Казахте, че контролът, проверката трябва да бъде изрядна до последната стотинка. Не това е важно. Важно е цялата система да бъде проконтролирана, да видим дали съществуват принципи, дали отчетите са прозрачни, дали отговорността е достатъчна и добре разпределена, ако се ако се установят слабости, то тогава да, тогава ще трябва да бъдат извършени допълнителни и проверки, по-задълбочени проверки с цел въвеждане на нови е, мерки. Това въжи и за процента грешки. В крайна сметка не можем да проверяваме проверителите или е, трябва да, да, да, да имаме прагматичен подход. Бих могъл да кажа също така няколко думи за задълженията на европейският аудитор спрямо Европейският парламент. В национален план отчетите се предоставят на губернаторския борт. И дали те ще стигнат вече до Европейския парламент, това ще видим по-нататък. Поставихте ми въпрос, свързан също така с ефективността на а, личния състав и ефективността на структурите. Ние стигнахме до заключението, че, структур, че структурите трябва да бъдат преразглеждани всеки 3-4 години. Що се отнася до земеделието, например, нашите а, аудитори са експерти в тази област и им разполагаме и с експерти, които познават се които познават добре финансовите инструменти на Европейския съюз. Те обаче поч, почнаха да придобиват все по-голяма и по-голяма тежест и в крайна сметка всички експерти е, бяха преквалифицирани в експерти по европейските финансови инструменти, като замеделието стана е, съставна част от тази област на проверки. Непрекъснато имаме, получаваме и нови задачи, като например проверките на общините. В началото трябваше да извършваме проверки на общини, на 20-24 общини, които имат е, повече от 50 000 жители. Но в, в последствие прага спадна. Е, трябваше да бъдат проверени общини с е, максимум 10 000 жители, така че вместо 24 трябваше да извършваме проверка на 70 общини. Същевременно времено аз съм извършвал и допълнителни дейности, свързани с ревизии, като целта беше да усъвършенстваме методите на с цел тези проверки, тези е, ревизии да бъдат много по-ефективни. Госпожа Гресле, вие ми, ми зададахте въпрос относно моите приоритети. Как да се подобрат отношенията между Европейския парламент и Европейската сметна палата? Това е, разбира се, въпрос, който аз често съм си задавал. Разбира се, че трябва да има повече одити на резултатите, но в Австрия, но ще се върна към това най-вероятно в отговор на следващ въпрос, но исках да спомена, че европейска, е, австрийската сметна палата има за цел, разбира се, да извършва проверка за а, разписването на публичните финанси на страната. Ние обаче имаме за цел да направим коментари между резултатите и целите между, пър, между първото първите, първоначалните оценки и окончателните рез, резултати, т.е. има ли голямо разминаване между очакванията и окончателните резултати резул... резултати. Така че нашата дейност в тази област доста се различава от тази на Европейската сметна палата. Е, но ние не правиме декларация за, е, за достоверност, но но ако е, установиме някакви слабости или е, пропуски, има механизъм за коригиране на тези слабости и на а, установените грешки. Е, и така, вие сте запознати с е, окончателния доклад на Европейска сметна палата. Това е много добра основа. Това е предвидено и по договорите. Е, мисля, че до сега сметната палата е била на висотата на това, което се очаква от нея. Но а, е, има сега какъвто и да било извод за законосообразността на доклада, не трябва да има предвид економически аспект когато има специфични суми и специфични суми, които са в баланса на сметната палата, това се състои работата на ревизора, на аудитора, сама по себе си. Е, и е, аудитора не може да промени нищо в е, съдържанието. Трябва да знаете, че трябва да разполагате и с допълнителна информация. Колко допълнителни работни места са създадени, какви са били разходите по тях, какви са били последиците. Това трябва да се засили, а не чисто счетоводната страна на проверката. Разбира се, не говорим само за едното или само за другото. Въпрос на приоритети, на баланс, е, да се запазят приоритетите, да е, е, следваме добрия пример и смятам, че по този начин ще се подобри качеството и ще се улесни работата ни. Това, което според мен също е важно, е, е проверяващите е, членовете на Сметната палата да имат възможност да отправят критики. Е, според мен това би било много полезно защото всяка критика води до препоръка. Не говорим за критика заради удоволствието да критикуваш. Питате ме е, как е, е, си представяте да се подобрят нещата. И според мен точно това е въпроса. Членовете на Сметната палата не знаят всичко, естествено, че не, но в момента, в който отправят някаква критика, да трябва веднага да могат да предложат и някакво разрешение. Как да се подобрят нещата? Е, е, работната програма отново беше е, обнародвана. Колко проверки трябва да бъдат направени? 12, 25, 30, 40? Достатъчно ли или не? Защото според мен обаче не е това въпроса. Не е важно количеството, а качеството на проверките на постиженията. Е, и е, какви е, препоръки съответно ще излечете, за да се подобри ефективността на работата. Сега, деликатните въпроси. Сметната палата в Австрия До сега винаги е работила в отлично сътрудничество с Европейската сметна палата. Когато ние отговаряме за разходите, всяка проверка на Европейската сметна палата в Австрия е съпроводена с член на Австрийската сметна палата. Ние винаги сме край тях и е, винаги, е, когато има интересна тема, е, ние е, съответно разбираме, че ние от своя страна също трябва да направим проверка. Ние знаем е, как е, работи Сметната палата. Това е сериозна институция, която върши много качествена работа. Ние постоянно констатираме това. И както много от вас е, вече казаха, не е необходимо само да гледаме какво правят колегите от Сметната палата, но и да е, знаем какви са приоритетите. Е, е, е ще посочим 3-4 примера. Е, проверка, която е, е свързана с съпъстваща работа. Примерно, да кажем, проверката трае 3-4 дни е, и ние виждаме, че се установяват данни, които са много интересни за Австрийската сметна палата, програмата Лидер, ОПОЛ, различните програми в областта на земеделието. Там също правихме проверки без предупреждение и е, всички финансови отчети, е, които са важни за е, годишните отчети, за годишните баланси, станаха повод за проверка от наша страна, преди ние да обнародваме нашия доклад на Австрийската сметна палата. Австрийската сметна палата се ползва с много добро име е, е, в Австрия. Е, това е уважавана институция. Имаме много добри отношения с Европейската сметна палата и това се отразява в много съвместни работни групи. Вече споменах Европейския механизъм за стабилност. Надявам се да продължим да работим по същия начин. Сега, е, е, е, попитахте ме дали 2%, 2% е, грешка е много или малко. Въпросът е труден. Аз мятам, че парламента трябва да реши. Мисля, че няма златни правила, няма панацея. Между 2 и 5% грешка е, са международни стандарти. В е, Австрия също има прак. Необходимо е да има прак но на пръв поглед трябва да се види е, какво ще се проверява, обектите на проверка. Не, е, говорим за незначителни суми, които нямат пряко отражение върху бюджета но в момента в който се установи, че е, допустимия процент грешка е прехвърлен, ако има документи, които не са подписани от всички, е, които трябва да го подпишат, или ако тръжна процедура не е напълно законосъобразна, тук са на лице двойни стандарти. Необходими са ни точни правила. Е, без е, да е, забравяме, че винаги трябва да имаме предвид и цената на проверките и тяхната рентабилност. Искам да добавя още нещо. Според мен, за управлението на нашата дейност е важно, че можем да опитаме да променим праговете, да има още повече декларации, за да имаме повече гаранции. Важното е обаче да се насочим към същината на нещата. Там, където се отпускат средствата, там, ако, ако можем да се намесим още на етапа, на който се отпускат средствата, можем да предотвратим много разхищения решения. Е, трябва е, да действаме е, предварително, а не в последствие. Сега, допълнителните декларации, които вероятно също трябва да бъдат проверявани, според мен, не знам дали е достатъчно ефективно. Може би е, проверките ще изглеждат по-достоверни, но винаги трябва да имаме предвид е, какви са разходите, е, какво бихме спечелили, ако направим такива разходи и дали изобщо си заслужава. зададохте въпроса за изправността е, е, за проверките на постиженията, дали трябва да се увеличат тези проверки. Аз мисля, че е, самото обучение на проверяващите им дава възможност да зададат правилните въпроси и съответно да преценят отговорите. Но, както вече казах, не е нито едното, нито другото. Е, трябва е, да има едно разумно обобщение. Е, трябва да се провери първо достоверността на данните и когато говорим за контрол на постижения, когато се прави съвместна проверка, когато се установят формални пропуски, е, това са въпроси, които могат е, да бъдат е, уредени лесно, но това предполага добро сътрудничество и координация. Сега чух много въпроси. Дали съм приятел на господин Шмин Делека? Мога да ви кажа, че съм срещал с него два пъти един път е, на една проява на обществено място, където имаше повече от 300 души. Е, стиснахме си ръката, но той стисна ръката на много други хора. Е, представиха ми го като член на Сметната палата и това беше, е, разменихме просто няколко думи. Е, втори път се срещахме случайно на Виенското летище. Действително, е, жена му беше директорка в моята дирекция. Тя се връщаше от Бон на заседание на Европейс... за... за механизма за стабилност в Европа. Той беше дошъл да посрещне жена си на летището и тогава се срещнахме и пак се ръкувахме. Но не знам дали това е основание да се е, правят е, изводи, че имаме е, общи частни интереси и критиките от печата не ме засягат. Госпожа Сминтер Лека, беше член на кабинета. Мисля, че когато чухте отговорите ми, вие чухте, че аз съм се подготвил много сериозно за това изслушване. Аз не се отнасям лековато към него. И вие сами разбирате това. Е, искам е, е, да оставя нещата в ред, ако напусна работата си в Австрия след мене всичко да бъде наред. Е, така че, естествено, да се поинтересувам кой ще ме замести в моята дирекция. Но е, това е, се знаеше преди да стана официален кандидат за член на Европейската сметна палата. Има различни кандидати да заемат поста ми. За момента не е взето никакво решение и не знам кой член на кабинета ще ме замести. Австрийското правителство е коалиция от две партии, вие знаете. Аз съм посочен за кандидат от австрийското правителство. Много се радвам за това. Кандидатурата ми беше издигната. Аз се радвам много за това, защото това е много интересна работа. Но е, предложението на австрийското председателство трябва да бъде потвърдено от Националния съвет, от компетентната комисия на Националния съвет. И е, съответно аз се радвам, е, че аз получих подкрепа и от Националния съвет и също мога да заявя, че аз се ползвам с широка политическа подкрепа. Е, сега, в миналото е имало други изслушвания, не знам за тях, това не се отнася за мен, това е всичко, което мога да заявя. Четвърти въпрос. Е, чакайте, че вече не мога да си чета бележките. Ja, ich kenne keinen anderen Bewerber. Ich weiß auch nicht, ob sich wer anders beworben hat. Ich weiß nicht, äh, sich wer beworben Аз не зная дали е имало други е, кандидати, не знае кой се явявал това, което мога да отговоря. Благодаря. Искаха доста членове да преминем към следващата точка от дневния ред, но господин Рубик и господин Мулдър са се записали, за това нека да ги чуем преди да продължим по-нататък. Много ви моля накратко, задавайте въпросите си и след това кратки отговори. Господин Рубик, искам да ви поздравя за вашето представяне. Вие сте изключително добре подготвен несъмнено експерт и ще можете да дадете своя принос. Господин Хадзимаркакис, да, много добре сте подготвен и е приятно да чуем това. Бих ви попитал как беше обявено вакантното място в Австрия. Можете ли да потвърдите процедурата, по която е издигната вашата кандидатура. Очевидно, австрийските медии казват, че лично се е намесил министра на финансите. Господин Мулдър, извинявам се, но аз зададох въпрос. Може ли Австрия като федерална държава да излезе с декларация. Да. Много ви моля да отговорите също толкова стегнато, както бяха зададени въпросите. Госпожи и господа, наистина мога съвсем накратко да отговоря. По първото изказване нямам какво да кажа изобщо. По-нататък Нямам никаква представа за тези процедури, които вие ми описвате. В Държавен вестник обичайно се публикуват обявите. Е, там е, я видях и е, подадох документите си. Господин Мулдър на местно или на федерално равнище няма практика да се правят такива декларации. Най-малкото това не е сегашната практика в Австрия. Благодаря. Благодаря ви за много оживената дискусия. Вие бяхте изключително добре подготвен, както видяхме от вашите отговори, както каза господин Хадзимаркаки, са и други. Благодаря ви много. Сега Продължаваме при закрити врата, затова ви моля, обръщам се към публиката и присъстващите за по-нататъчните точки от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 Ah ja, okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Äh, И така, скъпи колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Точка пета. Нека да ви кажа какви са резултатите от гласуването. Комисията се е, произнесе за кандидатурата на господин Оскар Херикс и тя ще бъде внесена в е, пленарната зала. Точка 5. Оценка гласуване приемане на проекто доклада. Е, господин Ян Мулдер е докладчик. Но имаме и присъствие от Сметната палата. Нека да чуем представителя на Сметната палата. Благодаря, господин председател. Честно казано, нямам особени коментари. Като цяло, докладът, предложен от господин Мулдер, съответства на бележките в съответната глава в годишния ни доклад – и според мен господин Мулдър съвсем основателно обръща внимание на основните моменти. Нямам какво да добавя. Мисля, че той съвсем основателно говори за международните организации и използването на европейските средства. както и прага на грешките, който е по-висок, отколкото установеното от, смет, от Сметната палата в помощите за развитие. Сега дали е 3% или 3,6% трябва да се уточни. И от нас, но това е което имам да кажа. От наша страна благодаря. Благодаря. Сега я Мулдер. Да, насърчително е да се чуе такъв коментар от а, Сметната палата. Първо, много е особено положението на Европейския фонд за развитие. Той е извън бюджета на Европейския съюз. По никакъв начин не можем да влияем върху начина по който се изразходват средства и същевременно Европейската комисия отговаря за е, освояването на средства от е, Европейския фонд за развитие, а комисията пък отговаря пред парламента, но постфактум като цяло. Най-общо казано, положително гледам на резултатите, постигнати от комисията. Около 3% е прагът на грешките, дали е 3,3, дали е 3 може да се спори, но не това е важно. Важно е, че е под средното равнище на грешките в общия Европейски съюз. Като цяло имаме едно подобряване и то е стабилно през годините. Това е добър признак. Разбира се, че винаги може да се работи по-добре. Има редица мои конкретни бележки и Сметната палата също изразява своите резерви, но когато говорим за политическо решение, дали да се подпомага една държава или не, тук не говорим за бюджетни измерения. Когато е взето такова решение, се отпускат средства от бюджета за подпомагане. Според мен не е идеално положението в момента. Коментарите за Конго и Хаити са в съзвучие с казаното от е, Сметната палата, споделям ги. Сътрудничество с международните организации, неправителствените организации, неколкократно е посочено и в е, други доклади, ако сътрудничим с международни организации, като ООН, например, много често оставам с впечатление, че Европейския съюз финансира 90-90% ако не и повече, 95% от помощта на място се оказва, че 100% от получените средства са европейските. За неправителствените организации винаги съм изразявал безпокойство. Какво точно означава неправителствена организация? Организация с нестопанска цел. Трябва ли да има участие на самата организация. Много често по места се оказва, че от страна на неправителствената организация приносът е нулев. Мисля, че има и организации, които не отговарят изцяло на определението за неправителствена организация. А и в такива случаи е важно да се види самофинансирането, откъде идва, в какъв размер е. Инструмента за инвестиции е много полезен, до толкова доколкото съм запознат с него. Той е аналогичен на механизмите на Европейската инвестиционна банка и предложеният инвестиционен фонд – мисля, че би било добре в бъдеще да се изясни какви са източниците на средства, как се използват. До сега инструмента за инвестиции събира а, суми без а, те да бъдат целево структурирани или целево а, насочвани. Това е докладът ми. Благодаря на докладчика, господин Мулдър. И сега давам думата на представителя на Европейската комисия, сеньор Фрутозо де Мело, генерален директор в комисията. Той ще направи изявление от нейно име. Заповядайте. Благодаря, Херман. За мен е чест да взема думата пред вас за първ път в качеството ми на генерален директор на генералната дирекция. Дами и господа, днес след обед трябва да кажем да реагираме на доклада на господин Мълдър. Първо бих искал да му благодаря за балансирания и е, справедлив ясен доклад. Той подчертава грешките в управлението, включително и спад, спадането на прага на грешките от 5,1% на 3% миналата година, както и факта, че сме работили при трудни условия. Е, също така са посочени областите, в които се очакват повече усилия от страна на Генералната дирекция и ние ще вземем предвид всички препоръки, доколкото това е възможно. Знам, че господин Мулдър, както и вие всички, все още не сте удовлетворени от това, че е, прага на грешките, процента на грешките е 3%. Но при всички случаи ние сме тръгнали по правилния път постигане на а, задоволителен резултат. А, изследванията и отчета на Сметната палата ни, помог, ни помогнаха да установим кои са чет, четирите най-основни дейност, области, в е, които се извършват е, грешки и Съответният анализ бе направен през септември 2013 година и ние ще вземеме съответните мерки. През 2011 година ние започнахме реформа за, подпомаг... за прилагане на нови мерки за подпомагане на бюджета. В момента отчитаме първите резултати. В доклада се от се, се, отри, се отчита по, по положителните мерки взети за управление на риска, както и новите е, критерии за допустимост. Използваме сега съответната мер, рамка за управление на риска в различните държави членки. Ще се радвам да представя доклада на съответната комисия в най-скоро време. В, а, ние считаме, че обаче не трябва да се прилагат критериите за условност в различните държави, предвид различното положение в тях. Трябва да се вземе предвид конкретната ситуация и да се, да се въведе един глобален подход за съответно тези страни, в които не може да се приложи този подход. Благодаря, господин генерален директор. А сега давам думата за въпроси госпожа Гресли. Благодаря. Благодаря. Господин Демело, че сте сред нас. Искал да ви, искала да ви поздравя за вашето назначаване на този пост. Но искам да задам въпрос, свързан с неправителствените организации, което е от особено значение за нас. В НФП организирахме изслушване преди няколко седмици и, и се стигна до заключението, че е, от 1305 неправителствени организации, които работят с нашите служби. Те получават над 200 милиона. От друга страна имаме общ бюджет в порядъка на 2 милиарда и 200 милиона. Така че това са доста големи, доста крупни суми. Така че до каква, до, как, до каква степен се контролира дейността на неправителствените организации с крайна сметка. Те разходват наши средства, така че те трябва да прилагат нашите политики, а не техните. Дали това може да се провери на място, инсито, аз съмнявам, че подобни проверки се извършват. От друга страна, разгледахме документа на ИМГ. Знаете ли нещо повече? Що за, що за орган е това? Колко често да се дава този орган, кой участва в тази организация. Става дума за една организация, която е създадена с нетърговска цела, цел, а същевременно а, тя а, генерира големи почел, печалби. Същевременно директора и, и е основател на организацията, т.е. Е, властта е в, а, е, ли, ли, в ръцете на една и съща личност. Какво става? Става дума за договор, който се продължава ли или, или за какво точно става? Това истинска неправителствена организация ли е? Аз разбирам, че те може би вършат важна работа, но имам чувство, че това си е просто една фирма, едно предприятие, а не една неправителствена организация. Обаче те са разбрали по какъв начин да е, имат достъп до средства на Европейския съюз. Сега не знам, имате ли, разполагате ли с доказа, доказателства или а, разполагате ли с до, достатъчно информация? Благодаря, господин председател. Аз слушам тази дълга дискусия но мисля, че трябва сега да се спрем и на тръжните процедури, е, при които неправителствените организации се опитват да отговорят на стандартите на изискванията от комисията. Понякога те са високи, е, има оплаквания, е, но неправителствените организации трудно могат да отговорят на такива високи стандарти има все пак ясни условия и трябва необходимо е, е да има е, контрол, включително и от парламента. Аз не съм склонен да проявявам недоверие към неправителствените организации. Смисъл такъв, че тръжните процедури са толкова ясно предписани като цели, като предложения за проекти. Всичко е ясно. Разбира се, неправителствените организации си имат възгледи, има християнски неправителствени организации, организации, изобщо неправителствените организации са различни, но всеки има проект, е, който иска да осъществи. Сега искам да попитам е, е, комисията. При различните дискусии с Сметната палата аз стигам до извода, че може би трябва да има по-активен обмен между Европейската комисия и Сметната палата, по проверки на е, различна политика е, и вероятно сметната палата е, е, е объркана. Ние винаги сме настоявали за измерими показатели, за да се улесни работата и за да има възможност за ясен анализ на резултатите и за преценка на ефективността на политиката, която е разписана по законодателството. Но аз лично смятам, че Европейската комисия и Сметната палата трябва да имат по-ясни контакти. Може би по-трудно се измерват резултатите от определена политика. Може би трябва да се търси по-добро сътрудничество между комисията и Сметната палата, за да се отстрани но е, излишното напрежение, когато просто има е, някакво неразбиране. Преди няколко месеца е, имаше обмен. Е, стана ясно какво е искането на Сметната палата, след което обаче не последва нищо. Е, това е въпроса ми. Председателя някой друг иска ли да зададе въпрос, да се скаже Пол Рубик и госпожа Гресли? Благодаря. Е, финансирането на неправителствените организации е, ме кара да задам следния въпрос. Дали е, дадено неправителствена, неправителствена организация не може да използва данъчен рай или да регистрира фирми зад граница, за да прикрие част от финансирането си. Госпожа Греслер. Искам да кажа на господин Берман, че не можем да се отнасяме еднакво към всички неправителствени организации и че Европейската комисия не ги третира еднакво. Има неправителствени организации, които получават много, има други, които получават малко. Има големи неправителствени организации, и малки неправителствени организации. Когато обаче се отпускат кредити от Европейския фонд за развитие, обикновено е, те е, отиват към е, най-големите 10 НПО. Е, обръщам се към генералния директор на Европейската комисия. Благодаря ви. Ще се опитам да дам възможно най-изчерпателен отговор. Първо за НПО. Е, е, ние в комисията смятаме, че НПО, особено в областта на развитието, играят важна роля. Те съдействат за развитието на политика, не само участвайки в управлението на различни програми и проекти, но също така е, и защото имат положителен принос за изграждането на гражданско общество и то често е много полезен. Така че е, ние положително оценяваме работата ни с е, НПО. Сега за финансирането им. Аз е, мога да кажа, че когато е, подписвате договор с НПО, винаги има един определен процент от проекта, който се съфинансира. финансира. Е, от Европейския фонд за развитие или от Европейския е, бюджет. В дадения случай от Европейския фонд за развитие. Е, когато проектът приключи и когато са приключени сметките, ние проверяваме дали действително определена част от проекта е съфинансирана, е, и дали целите е, на тази част са постигнати. Е, често се случва така, че източника на средства по финансиране не винаги е същия, както източника обявен в началото. И това често се случва поради естеството на НПО, поради различните им източници за финансиране. В началото те могат да обявят един източник на финансиране, когато се подписва договора, но когато проверяваме, е, често се оказва, че източника е бил различен. Това се случва, но това не поставя под въпрос е, средствата, които ние влагаме. Нашите, нашето участие в проекта, финансово участие, си остава едно и също. Това е нормално за организации, е, които представляват гражданското общество и е, те черпят е, средства от различни източници. Според нас това не поставя под съмнение изправността на съфинансирането от страна на Европейския съюз. Важно е постигнати ли са резултатите и спазени ли са правилата. Сега ще се върна на този въпрос – за ING ние пространно вече сме отговорили на въпросите, които вашата комисия е задавала неколкократно. И последния път това стана преди няколко месец. 117 въпроса имаше. Ние отговорихме на 70 страници. 117 въпроса. Но важното е, че ING е създадено с участието на няколко държави членки Австрия, Белгия, Франция, Италия, Испания, Холандия и Великобритания. Те работят с различни други държави членки Испания, Италия, Великобритания, Швеция и Харватия. ING работи с трети страни, като Норвегия, Швейцария и Съединените щати. Те имат е, широк е, е, кръг агенции за развитие в други страни и работят с тях. Доколкото ние знаем, те нямат печалба, те просто имат резултати, които се прехвърлят в е, следващата финансова година. Е, те не разпределят средства, те просто прехвърлят е, средства за следващата финансова година. Сега, те са постигнали степен на познания и в някои области те стават просто незаменими. И това е въпрос, е, който ние трябва да се зададем. И когато обстоятелствата го позволят, ние е, няма да подновяваме договорите с тях, ще пристъпим към обикновена тръжна процедура. Е, е, примерно е, имаше проблем с палестинските власти. Ние решихме да прекъснем договора с АНГ. Миналия ноември месец обявихме търк. Така че се връщаме към обикновените обстоятелства. Но в случай, че се работи след конфликт, те са използвани от нас и от други партньори, защото са натрупали е, много висока степен на познания. Е, сега, ясните е, показатели и те са свързани с резултатите от политиката. Тук имаме двойно измерение. Едното измерение е, че когато се е, определят програмите, когато е, е, е, се разписват програмите, всеки иска да бъде положителен и амбициозен е, за резултатите, които да се постигнат. Е, политиците категорично искат винаги, е, винаги са амбициозни. Когато обаче дадена програма или проект се прилагат на място, просто такива резултати не могат да се постигнат. Така че трябва да бъдем реалистични и да определяме постижими резултати. Трябва да бъдем реалисти и да определяме постижими резултати. Сега ние предлагаме нов подход за измерване на резултатите. Подход, е, наречен рамка за оценка на резултатите. Те ще бъдат включени в е, всички национални програми за коефициенти. И ако няма индикативни програми, показателите се запазват, за да могат да се съпоставят резултатите между различни страни. ние е, се интересуваме от постигнатите резултати. Искаме да е, е, изградим показатели, които да се използват навсякъде, които да са измерими. Да има... Ние сме използвали статистически данни, за да изготвим тези показатели. Подложихме ги на стрес тест и смятаме, че те са приложими и можем да постигнем по-добро количествено измерение, за да сме запознати по-добре с постигнатите резултати. Сега това е много важно за резултатите, но също така и за проверките за финансовите проверки, за да може и парламента, и сметната палата да проверява резултатите. И мисля, че при подобен подход ще можем да определим, да проверим и да препроверим резултатите от програмите, които финансираме. Благодаря ви. Yeah, thank you very much. Да, много ви благодаря. Сега бих искал да дам думите на представителя на Сметната палата, ако иска да отговори и той. Да, благодаря, господин председател. Изключително важни са тези разисквания и бих искал да отбележа няколко момента. Първо, какви са тенденциите? През последните години средносрочно се очертава, че повече средства се харчат по линия на бюджетна подкрепа, повече средства се изразходват по линия на организации на ООН, повече средства чрез НПО. Това вече е тенденция, която действително осложнява контрола и проверките. От тук е втория момент, който искам да заседна, засегна. Ако повече пари се харчат косвено, а това тенденциите го подчертават, още по-важно става измерването на резултатите. Нуждаем се от показатели, нуждаем се от сравнимост на резултатите между отделните страни. съвсем измерими трябва да бъдат тези резултати, подчертавам още веднъж. И трето, условията за отпускане на средствата. Много деликатен момент, но ако Европейската комисия или държавите членки решат да ползват европейски средства, свързани с определени условия, не може да се очаква Европейската сметна палата да пренебрегва тези условия. Всички знаем, че трябва да се постигне подходящо съотношение между условията от една страна и прагматичността от друга. Но ако черно на бяло в документи на Европейската комисия се налагат условия. Разбира се, ще видим дали са изпълнени тези условия при изразходването на средствата и дали всички посочени условия в документите, в договорите се изпълняват. Ние ще продължим със същия подход и дори когато трябва да сме реалисти, когато трябва да сме прагматици, е, да влезем в положението на една или друга държава, ние като Сметна палата и аз лично сме е, твърдо на позицията, че ако има условия, те трябва да се спазват. не може Европейската комисия да настоява за права на човека, демокрация и всякакви други условия, които трябва да бъдат е, спазвани от е, страната, която получава средства и на следващия ден се извърти и каже, ами нека да погледнем прагматично, нека да проявим разбиране. Това не е въпрос, който може да засегне проверките на сметната палата. Щом като има условия, ние проверяваме дали те се спазват и казваме кое според нас е приемливо и кое не е. Ако парламентът каже, добре, все пак понякога в името на търсенето на прагматично решение или на особеностите на а, някоя държава от третия свят, която е в много нестабилно положение, трябва да погледнем с малко по-различно око на условията. Добре така да бъде. Но според нас трябва съвсем ясно да е казано. Ето това са трите момента, на които исках да се спра. Това от наша гледна точка е много интересен документ и дискусията е много интересна. Благодаря ви. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Pinkston. And now for concluding remarks, I give the floor to... Много ви благодаря за заключителни бележки. Давам думата на нашия докладчик господин Мулдър. Благодаря, господин председател. Почти го бях забравил, но все пак още в самото начало трябваше да кажа, че аз съм работил в генерална дирекция преди 30-40 години, може би господин Фрутозо не, не знае това, на преди 20 години работих там. Току-що беше поступил господин Фрутозо Демело. Още тогава беше ясно, че той заслужава да стане генерален директор и ето това стана. Сега по разговора за НПО, това не е нова тема. Още през 2004 година Европейската сметна палата беше поискала специално решение за е, доклади е, за НПО и помощта за развитие. Две години по-късно те бяха факт, бяха публикувани. Доста разочароващ е, доклад за неправителствените организации. И до сега не ми е ясно какво означава НПО, неправителствена организация. Европейската комисия казва, ако неправителствената организация е призната като такава от съответната държава, и ние приемаме за неправителствена организация и работим с нея. Да, обаче ние не знаем държавите членки какви критерии използват и тук е основната слабост. Често пъти пътувам, срещам се с представители на неправителствени организации и изобщо не се съмнявам, че една огромна част от тях играят изключително полезна роля – в същото време много добре знам, че това не е общо правило. Има и неправителствени организации, които не работят така. Това ме тревожи. Понякога питам най-вече за правата на човека и задавам простичкия въпрос. Кой ви финансира? Получавам отговор Европейския съюз. По-нататък продължавам. Друг източник има ли? Не, ми отговарят. Това, според мен, не е правилният начин на работа с НПО. Ако е, има една група хора, които искат е, да направят е, света по-хубав, по-добър и се събират, ами те трябва да намерят начин, по който също със собствени средства да участват. И вече да съфинансира, а не да финансира Европейския съюз. Така смятам аз. Ако помня числата за 2004 година правилно, тогава бях докладчик по бюджета, е 1 милиард 300 милиона бяха средствата за НПО, една част от тях обявени с търгове и конкурси. Не това е неприемливо за мен. За мен е неприемливо една организация да се нарича неправителствена и да получава 100% средства от държавен бюджет или от бюджета на Европейския съюз. Не беше решен този проблем по никакъв начин. Говори ви за 2004 година. 2014 година почти се отвоил бюджета, той е 2 милиарда и 200 милиона. Опитвам се да го уточня, но така или иначе е огромно увеличението и това е още едно основание Европейската сметна палата да се вгледа по-отблизо. По всичко останало нямам какво да кажа. Мога само да подчертая, че функционирането на Европейският инструмент за инвестиции ще е полезно, защото там има 2 милиарда и това е значителна сума. Трябва всички фондове да действат правилно. Благодаря, господин председател. Yeah, thank you, Mr. Благодаря, господин докладчик. Сега, господин Берман. Струва ми се малко е странно, иронично, че колегата Ян Малдър така, не, не са. Не. Не, не се радва, че 100%, 100% от средствата отиват за неправителствени организации, ми да не искат да ги, ги даваме на държавните администрации. Окей, okay, А и зададе въпроса, свързан с грешката с 3%. Е, в крайна сметка процента на грешката би бил под 2%, ако правилата бяха други, т.е. ако не прилагахме същите правила като за външната помощ. Просто имам чувството, че малко си затваряме очите някакси. Ви казахте, че ще помислите по какъв начин да прегрупирате тези многобройни малки проекти с цел по-ефективното им изпълнение. Колкото до сградата на господин Фан Ромпой, тя ще струва 300 милиона. Така че ако от друга страна изпращаме 700 милиона в трети страни, то трябва да се, да се питаме какви са резултатите, каква е, какво се постига за, срещу тази сума. И не знам, струва ми се, че наистина трябва цялата работа, свършена от Европейския съюз, т.е. проектите трябва да бъдат прегрупирани или въобще по някакъв начин да, да, да, бъдат, да бъде по-ефективна работата председателя. Многократно сме обсъждали този въпрос с комисар Привалц. Аз също лично съм се питал дали в някои по-деликатни, по-чувствителни области да да вземеме малко мерки спрямо неправителствените организации. Има, имаше тревожни сигнали от работа в Пакистан, в Египет, така че а, трябва все пак по някакъв начин да сме сигурни, че не финансираме терористски организации с средства на, на европейските дънекоплаци. Разбира се, има и спешни, и спешни случаи. Примерно в случай на земетресение трябва да можем да реагираме бързо, а не да се уповаваме на дълги административни процедури. Същото въжи за е, когато има цунами или тайфун или наводнение, то е, помощта трябва да стигне много бързо до е, жертвите или до тези, които имат нужда. Но когато става дума за дългисрочни планове, може би трябва да си зададем въпроса. Също така, за западния бряг на река Йордан. Така че не, не знам, господин, може би ще отговорите. Да. Когато трябва да се вземат. Непрекъснато трябва да се вземат решения, понякога много бързо и понякога трябва да се поемат и рискове, свързани с финансовото управление, за да може да се помогне на а, население, което в момента се нуждае. Сега е. Другия вариант е просто да решиме да не го правиме и тогава наистина ще, ще си подсигуриме повече ще бъде по-малко рисковано, но обикновено реш, решението е да да се, намеси, да се намеслиме в страни, където има конфликти или положение на постконфликт или където има природни бести, където много често е много трудно да се следват правилата и да се извърши необходимия контрол. Така че много, много често трябва да се взема, да се взема решение при като по този начин се подлагаме на някакъв риск. Аз лично смятам, че е по-важно Европейския съюз да присъства и да помага на хората, които са в бедствено положение, отколкото да си седи е, спокойно, което разбира се би било доста по е, безопасно и лишено от риск. Но в крайна сметка това е, е един полит един политически подход. Така че ние се опитваме да поддържаме баланса от една страна от това да присъстваме и да помагаме и от друга страна да се упражнява контрол над разходваните средства. Много често прибягваме до услугите и на пар, нашите партньори на, на място, защото ние не сме, не, не сме на място ни. Е, и разбира се, тогава риска е още по-голям. Например, и с е, инструмента за, за развитие същото. Но един, единственият начин да помогнем на населението да доставиме медикаменти е да работиме чрез нашите партньори, чрез неправителствените организации. И го правиме. И за това ние а, а, натоварваме тези организации да проверят по начина по който а, се разходват тези средства, защото в крайна сметка ние трябва да знаем къде отиват парите на данекоплаците. Но, както правилно казахте, не, наистина това са така рискови ситуации а, и обикновено рискуваме много повече, отколкото да провеждаме тези операции и да финансираме нещата при добре проверени обстоятелства. Но а, но ние а, при всички случаи, доколкото е, е, е въз, възможно, впрягаме инструментите за проверка, но понякога се сблъскаме с проблеми. А, това, което се случи в а, на или в ивицата газът си промени е, нещата и ние трябваше да реагираме съответно. т.е. и аз мисля, че предприятите от Европейския съюз е, действия понякога са трудно контролирани, мисъл, труд, труд, трудно може да се да се проведе е, проверка, но в крайна сметка е, факта, че е, процента на грешки е само 3%, ни успокоява до известна степен и доказва, че все пак ефективно разходваме средствата. Госпожа Гресле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 но след толкова години положението не се подобрява. Аз е, лично се занимавам с този въпрос от 10 години. Сега, е, въпросът за изправността. Е, предвид начина по който са изработени правилата и по който се изплащат средствата, ние не можем да знаем дали е, парите са разходвани е, законно. Пардон. Е, и изобщо имам чувството, че нашата представа е ограничена. Но всъщност не говоря за това. Нека да видим какво става на практика. Колко обещания бяха направени през последните години? Какво стана накрая? В край на краищата ние не можем да разберем изобщо какъв е резултата от положените от нас усилия. И не искам до година отново да се озоваваме в, в ситуация, при която ще чуем абсолютно същото обяснение. Е, е, не дайте да смятате, е, че ние водим дискусия заради самата дискусия и че сме злонамерени. Просто искаме да стигнем до същността на нещата за да не изпитваме огризения ние е, трябва да знаем е, как се използват парите на европейските данакоплатци. Е, защото хората са работили за да спечелят тези пари. И ние сме тези, които трябва да критикуваме Разхищеният. И мисля, че от нравствена гледна точка тази тревога не е основателна. Просто нашата цел е обща. Трябва парите да отиват по предназначение и да се използват надлежно. Председателя, благодаря ви. Крайният срок за предложение за изменения е 26 февруари. С това изчерпваме изчерпваме е, дискусията по този въпрос. Сега давам думата на представители на Сметната палата. И, и е, така стигаме до е, другите институции. Имаме двама докладчика. Томас Дойч и Бохослав Соник. Не виждам господин Соник. Госпожа Греснер ще го представлява днес. Е, с сметната палата ли искате да започнем? Добре, искате да започнем с сметната палата. Добре. В такъв случай давам думата на господин Томас Дойч първо. Е, благодаря, господин председател. Е, скъпи колеги, Европейската служба за външност дейност. А, аз всъщност отговарях за Европейска служба за външна дейност, за Европейски съд и за сметната. При ревизията не установихме съществени пропуски. Е, Сметната палата трябваше да направи някои препоръки. Искам да кажа следното. Нашата комисия зададе 47, 54 и 103 въпроса на съответните институции. Е, това са много въпроси. Институциите отговориха и а, ние успяхме да свършим работата си. Възползвам се от възможността да благодаря на институциите за отговорите и е, за това, че изпратиха отговорите в много кратки срокове. Преди две седмици получихме последните данни това беше най-важната информация, за тези институции. Искам да започна с Европейския съд. През 2012 година съдът е получил 343 милиона кредит. Освоени са повече от 98,5% от средствата. Е, осъществена е вътрешна реформа през 2012 година и е, тази вътрешна реформа е довела е, до ускоряване на процедурата и до по-бързо гледане на делата. Висящите дела обаче са много. Това е основен проблем за Сметната палата. Обаче със всяка измината година се гледат все повече дела, но увеличението на броя на делата е, се, е при по-бавен ритъм и е, през 2013 година за първ път е намалял броя на делата, които се гледат. на Текущите дела. további törvényszéki bíró kinevezésére tesz javaslatot és hozzájárulhat. Е, е, през този период за първ път неприключилите дела са намалели е, спрямо периода 2011-2012 година. И благодарение на тази реформа сроковете трябва да се съкратят. в Европейския съд работят 2000 човека. И 2000 работи, половината от тях са в службите за писмен и устен превод. По този начин се осигурява многоязичие. Многоязичието трябва да се прилага на практика. Затова има много писмени и устни преводачи в Европейския съд това предполага административно бреме и значителни разходи. Правят се опити за намаление на разходите. Аз бях натоварен с освобождаването отговорност на Сметната палата. Сметната палата проверява баланса на европейските институции, е, докато собствения баланс се ревизира от външен аудитор, от външен е, ревизор. Е, така, за финансовата 2012 година картината изглежда благоприятна. от 137 е, милиона, които са предвидени, имаме повече от 96% освояване на средствата. Е, е, колкото до специалните доклади, сроковете бяха сведени до 20 милиона, обаче още не сме постигнали целта, която си бяхме поставили от 18 месеца за специални доклади. А, сега, при одита на дейността, можем да посочим, че цената на една страница писмен превод е много различна. Между различните институции е различна цената. А, а, заради това перото писмен превод е различно в различните баланси. А, зависи как се изчислява цената на една страница писмен превод. Например, в Европейския съд баланса ущетоводява 98 евро на страница при 246 на сметната палата. Така че явно има разлика в изчислението. Искам до година да се прилага един и същи е, начин на изчисляване на една страница писмен превод. Jelentés felhívja a figyelmet arra a fontos kérdésre. Е, за да имаме ясна представа на разходите, които се правят. illetve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 Сметната палата е минала от 16 е, случая за съмнения за измами. Е, започнали са 12 разследвания, е, но ние не знаем в колко случаи разследването е приключило.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 Европейска служба за външна дейност, разходите са големи, защото там работят около 7000 човек. Как, как се стига до 7000 човека? Сега няма подробно да говоря на тая тема. Надявам се да имаме случай да говорим отново. Но в случая е, с външната служба имаме повече от 700 милиона бюджет и повече от 99% от тях са освоени. А, при външната служба Сметната палата направи одит само на дейността. А, това са социални разходи, е, които в някои случаи са плащани по два пъти. Е, предиш... Същия въпрос беше зададен и предходната година. Е, трябва да се вземат необходимите мерки е, за да може семейните надбавки и прочие да не се плащат по два пъти. Един път от европейски бюджет, един път от националния. До сега не сме успели да изградим механизъм е, в Европейската служба за външна дейност, за да се избегнат подобни случаи. Вече имахме обмен. По процедурата въпроси и отговори. И всички функционални разходи, всички разходи по личния състав са високи. Сметната палата не е установила сериозни грешки, но според нас ефективността е слаба и аз няма да се спирам сега на това. Искам само да напомня, че има около 540 а, а, служители, е, които работят в външната служба и е, които имат е, степен повече от АД-12. Това е голям фонд работна заплата. Особено ако си има предвид Европа и Какви услуги точно извършват те? Има 3160 местни сътрудника, които печелят повече от 3000 евро на месец. Сега няма да се шегувам, обаче в съвременния свят от е, Уганда до Боливия е, има хора, които получават е, повече от 3000 евро на месец, ми се струва множко. Съответния генерален директор каза, че имало и още по-големи заплати в други категории, така че това е една средна категория. Заплата за средна категория служител. И ако това са средни стойности, мисля, че все пак можем да постигнем и по-малки разходи. А, нещо друго, което е важно за външната служба, а, е, е географското разпределение. А, Страните от последното разширение са представени в по-малка степен във външната служба. Има 131 е, високопоставени служители, от, докато Последните 10 страни влезли в Европейския съюз. Само 20 техни представители вземат такива длъжности. Не получихме удовлетворителен отговор на всички въпроси, които зададохме. Продължаваме диалога. за да а, получим цялата информация, която изискваме, независимо от пропустите и от затрудненията, аз препоръчам да освободим от отговорност тези три институции. Проблемите, с които се сблъскахме, са проблеми на ефективността. Това не са проблеми, свързани с законосъобразността на направените разходи. Според нас сметките са водени надлежно, не са установени значителни пропуски. Искам да благодаря на представителите на тези три институции за оказаната помощ, а също така и колегите и секретарията на Комисията по бюджетен контрол. И защото благодаря на всички, които ми помогнаха в тази работа, за, за тази работа. Е, датата е, за предложение за изменение 21 февруари и е, ние трябва да гласуваме на 18 март в Комисията по бюджетен контрол и през април е, доклада ще бъде внесен в пленарна зала. С е, нетърпение очаквам вашето мнение. Благодаря на докладчика. Господин Соник не е тук, но ще ви представя неговото становище. Господин Соник благодари на институциите за сътрудничеството им и за предоставянето на цялата необходима информация, както и за срещата с членовете на парламента за разяснения. Няма големи проблеми няма съществени грешки във воденето на отчетността и като цяло се подобрява състоянието спрямо миналата година. Господин Соник приветства добре функциониращото сътрудничество между Комитета и регионите и нашата парламентарна комисия. Отбелязва, че това повишава ефективността на изразходване на средствата. Много добре се работи с економическия и социалния комитет, предоставена и допълнителна информация, която разяснява и актуализира първоначално представената, главно свързана с пътните разноски. Информацията по тях не беше достатъчна. Що се отнася до съвета, за съжаление, не може да се каже същото сътрудничеството с съвета не върви гладко, както бихме искали. Преди всичко съветът продължава да отказва да отговаря на въпросите на парламента и не се отзовава на поканите ни. Това отношение доказва, че съветът не зачита функциите на парламента по отношение на бюджетния контрол. Затова докладчикът изпрати въпросите към съвета чрез Европейската комисия и комисията отговори с писмо от 23 януари. Тази процедура е посочена в доклада и се набляга на отговора на Европейската комисия, която не проявява желание да отговаря от името на съвета за да не се намесва във вътрешните работи на друга институция. Трябва да подчертая обаче задължението на всички институции да сътрудничат, когато се работи по освобождаването от отговорност. С съдействието на постоянното представителство на Гърция успяхме да съставим една работна група, за да видим как ще върви по-нататък сътрудничество между институциите ни когато не е предоставена необходимата информация, ние не можем да вземем осведомено решение дали да освободим от отговорност институцията или не. Ето защо предлагаме, както посочва докладчика, да се отложи освобождаването от отговорност на институцията и да очертаем начини, по които да работим за напред. За това докладчикът предлага доклад по собствена инициатива и изслушване, семинар за изясняване на правното положение и евентуалните възможности за завеждане на дело в Съда на Европейския съюз или пък изясняване на нормите на договора. Господин Соник, приветства всички ваши коментари отбелязва, че крайният срок за внасяне на изменения е 25 февруари. Благодаря. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Savame. Gibt es äh, von den Mitgliedern das... Колега, сега дали членовете на комисията желаят да зададат въпроси на докладчиците? Господин Гайер.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 Докладчика предлага да отложиме отлагането на предлага отлагане, аз обаче бих предложил друго решение. Струва ми се, че изчерпахме на практика всички възможности, с които разполагахме всички инструменти, с които можехме да упражниме натиск тук в нашата комисия. И просто не виждам какво можем да направим тук нататък. Сега да отложиме освобождаването от отговорност означава че трябва политическото мнозинство, едно политическо мнозинство в парламента да отхвърли или да разтури така наречения джентлмен's agreement между а, институциите. Сега, на времето беше казано, че подобно споразумение няма никакви последици, но в крайна сметка, така или иначе, подобно споразумение съществува и то има някаква някакво съдържание, някакво... То е изпълнено с нещо, т.е. там се казва, че не трябва да посягаме към бюджета на други. Така че ако ние е, решиме ед, едностранчиво да нарушиме или да прекратиме това споразумение, то това трябва да стане с подкрепата на политическото мнозинство. Разбира се, ние като комисия ще разгледаме нещата от бюджетна гледна точка, но не трябва да бъдем много ясни и да обясниме много ясно на съвета за какво става дума. Но това е от бюджетна гледна точка, но има и друго, има и политическа гледна точка. И както каза докладчика, можеме примерно да се опитаме да заведеме дело или да сезираме поне Европейския съд. Спом, спом, спомнете си, бяхме поканили трима експерта тук, които ни бяха потвърдили, че това е наше право. Така че ако сезираме Европейския съд, то това решение трябва да се вземе от мнозинството или, или практически от а, подобно решение трябва да се вземе почти с единодушие. Аз лично съм готов да убеда моята политическа група да подкрепи подобно а, решение, но нека не забравяме, че става дума за една тежка и сложна процедура и която се нуждае от масовата подкрепа на нашите членове. Ако по наистина имаме подобна подкрепа, ще се обърнем към, към правната служба. Правната служба ще изработи необходимите документи и след това ще просто ще вземем решение да сезираме Европейския съд. Тоест нашата комисия вече няма да е пряко заангажирана. Така че единственото нещо, което трябва да направим в момента е да се опитаме да видиме дали им ще има политическо мнозинство за подобно решение. Госпожа Гресле. За какво, какво всъщност е това джентълменско споразумение, споразумение между джентълмени? В крайна в крайна сметка то е, е една декларация от страна на съвета. Нека не, обър... не забъркваме нещата. Господин Зоник предлага да помислиме евентуално за промени, които могат да бъдат внесени в договор. А при всички случаи някой, някой хубав ден ще трябва да го направиме, защото а, това ще се ще стане необходимо. Така че трябва да почнем да мислим още от сега, независимо дали тук в нашата комисия или в комисията по конституционни въпроси. Разбира се, най-вероятно решение ще бъде взето от следващия парламент. Но при всички случаи трябва да сме готови. Но, в крайна сметка, ние всяка година се сблъскваме с един и същи проблем е, и всяка, всяка година не успяваме да решиме този проблем. И всяка, всяка година се опитваме да, да, да постигнем някакви някакво споразумение, но не успяваме. Аз говорих лично с представителя на Гърция, включително и с посланника на Гърция, който самият полага много усилия за постигане на някакво на някакъв напредък, но от 10 години не сме свидетели на напредък. В крайна, в крайна сметка не можеме. Не, не можем да постигнем и не можем да получим отговор на въпроса правителства могат ли да контролират парламента. А те, те, те си, те си имат отговор на въпроса. Да, те могат да контролират нашата работа, но, но не могат да контролират собствените си парламенти. Така. Но мисля, че е крайно време да промениме нещата, да излезем от тази задънена улица и да предприемеме някакво действие. Благодаря на председателството, на всяко поредно председателство, което поема инициативи, но нещата не се променят. Така че дали мога ще тези, тези правителства биха ли казали, че в техните страни има е, парламенти, които обаче се контролират от тях? Не, никога, никога няма да го направят. Ян Молдер всяка година повтаряме едни и същи аргументи, но преди да заведеме дело, би трябвало да, да, да, се опитаме да преразгледаме съдържанието на а, това джентълменско споразумение, защото ние в момента имаме повече правомощи. Сега, има ли смисъл в момента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 не знам кой умник избра тази зала, за да обсъждаме тази тема, защото когато говорим за освобождаването от отговорност на съвета, имам чувство, че се въртим в кръг, така че залата е подходяща. Сега, е, господин председател, вие ни предложихте доклад по инициатива на парламента. Защо? Е, защото е, трябва Европейския парламент да вземе решение. Обаче трябва е, да е, се замислим за това какво ние гласуваме като парламент. Не, искаме ли да се отклоним от позицията, която поддържахме до сега? Е, искахме ли евентуално да зададем въпрос до, съдебната, до сметната палата? В такъв случай можем да изработим доклад по инициатива на парламента, в който се предлага да се съзира Сметната палата. Можем да поканим и 28-те министра на финансите на Европейския съюз да се явят пред нашата комисия. Не знам дали ще успеем, но можем да действаме поетапно сега е, не бива да е, преувеличаваме значението на освобождаването от отговорност на съвета. Това е въпрос на принцип, това е, е фундаментален принцип на демократичния контрол. Затова нека да се замислим за целесообразността на доклад по инициатива на парламента. В този доклад е, ние ще поставим по-сериозни изисквания към съвета, а не е, само да отправяме призиви, защото вече неколкократно сме отправили призиви до съвета. Господин Гайер, благодаря Инге е, за това, че внесе пояснения. Действително е много важно формулировките ни да са ясни и да разбираме е, задачата на парламента. Сега, за докладите по наша инициатива, аз е, препоръчам предпазливост, особено като си има предвид какво каза току-що Мишел. А, е, нека да не а, забравяме а, а, второстепенния ефект, страничните ефекти, страничните ефекти от подобно решение. Те могат да са много по-сериозни от това, което предполагаме в момента. Ще имаме ли политическо мнозинство? Е, няма ли да предизвикаме междуособици в парламента и да покажем, че парламента не може да бъде решителен, защото е разединен? Е, и заради това възниква въпроса с е, доклада по инициатива на парламента. Е, е, основателно ли е подобно предложение? Е, не е ли по-добре да направим преглед на всички други възможности, с които разполагаме, вместо да се оплетем в спорове между политическите групи в парламент? Мисля, че почвата трябва да се подготви конкретно и обективно, защото след като механизма се задвижи, повече няма да можем да го спрем. Е, целта ни е ясна, но е, не бива да е, подценяваме неочакваните последици от подобно решение. Така че в поетапния ни подход към реакцията, трябва да е, е, трябва действително да се спазват определени етапи в реакцията ни. Защото ако поканим 28 министра тук и получим 28 отрицателни отговора от тях, няма да стигнем далеч. Е, мисля, че за момента трябва да помислим, да проявим творчески подход, да бъдем креативни и да намерим едно борбено решение. Да, разбирам, че всяка група трябва да обсъди този въпрос, ако смята, че е такъв и да започнем разговори с правителствените ръководители, защото въпросът, ако бъде погледнат и като национален, ще може да се намери едно решение. Европейския парламент в крайна сметка не взема абсолютно всички решения, той взема много голям брой важни решения, но не определя политическия дневен ред. Въпрос на принцип е да се знае дали ще има подходящ контрол или не. Ако можем от някои държавите членки да получим подкрепа, това ще е ключат към пробива. И това повтарям непрекъснато много са оплакванията от контрола на европейско равнище, но също толкова са оплакванията срещу оплакванията на национално равнище. Не бих се разпростирал повече по възприятия подход. Националните парламенти също имат контролни функции. Не бива да се създава впечатление, че съзаконодателят съвет, не желая другия законодател, парламентът, да изпълнява своите функции. Не, ние съвсем ясно е, изпълняваме своето задължение да правим преглед на начина по който освоява бюджета си съвета и ние няма да се откажем. Тук става дума за нещо друго. За по-високо равнище на решението. Трябва и да помислим дали другите институции, а и външния свят, така да се каже, е имат готовност да се издигне дискусията на по-високо равнище, на равнището на националните ръководства, на държавните и правителствените ръководители. Ако не бъде поставен по този начин въпроса, няма да се намери и решение. Това е моята оценка на същото положение и аз съм готов да чуя възможни решения. Би било възможно да се приеме решение за доклад по собствена инициатива, председателя на парламентарната комисия може да участва в преговори, но дали е, ще можем така реално да постигнем напредък? Необходимо е широко мнозинство от политическите групи. Това въжи и за следващия състав на парламента, защото и следващия председател ще трябва да преговаря с съвета. Искам да ви информирам, че докладчика господин Соник ще получи пълна информация за този много интересен обмен на мнения. Благодаря. Председателят, благодаря. Не виждам друг желаещ да се изкаже. Представителя на комисията не иска да вземе отношение, видимо приключваме с днешното заседание. Тогава, поради изчерпване на дневния ред, публичното заседание приключва. Ще продължим с съвещание на координаторите при закрити врати.